И най-напред кратко представяне на доклада на Хано Такула Образованието на децата на мигрантите. Благодаря ви, господин председател. Задачата на Европейския съюз е да гарантира на всяко дете, включително децата на мигрантите, да получат добро образование. Всяко дете трябва да може да посещава училище, което да бъде на началния етап задължително и безплатно. Децата ще получат така по-добро познание за света, създава им по-добри възможности, създава възможности да поемат социална отговорност, когато пораснат и да станат отговорни членове на обществото. Образованието на децата и органите, които отговарят за него, трябва да имат предвид интересите на детето, тук родителите имат да играят основа роля, но училището и обществото трябва да подкрепят семействата при възпитанието на децата, също да осигурят условия децата да се учат добре има а, тревожна статистика по отношение на децата на мигрантите. В някои страни за тях е много трудно да ходят на училище, те просто не могат да се справят. В някои страни има специализирани училища за а, деца на мигранти, което означава, че те са отделени от а, другите деца. и също немигрантските семейства напускат района, за да могат е, техните деца да не посещават същото училище, което посещават децата на мигрантите. И това е жалко. Всъщност е, всичко това води до ситуация, при която нивото на обучение на децата на мигрантите е, е значително влошено. Също има голямо текучество на учителите от тези училища. И това е нещо, срещу което трябва да се борим. Трябва да направим така, че да се създадат нужните условия за интегрирането на децата на мигрантите в обществото. Училищата трябва да разполагат с достатъчно ресурси, има предвид човешки и финансови ресурси. Освен това, ние трябва да гарантираме обучението на учителите да бъде на нужното ниво. Учителите трябва също да се обучават непрекъснато, за да могат да работят добре с деца на мигранти. Трябва да имаме един цялостен подход Нуждаем се от ресурси за целта, за да могат учителите да получат специализирано обучение и да може системата да действа добре. Разбира се, това са въпроси, които са свързани а, с правомощията на държавите членки, но също на ниво на Европейския съюз, чрез системата на открита координация, ние трябва да можем да помогнем на държавите членки да се справят с тези въпроси. Целта е да направим така, че децата на мигрантите да бъдат интегрирани в обществото чрез обучение в училище, чрез получаването на нужното образование. Затова не трябва да допускаме сегрегация на децата на мигрантите. Разбира се, изолацията и сегрегацията често водят до безработица, престъпност и други явления, които са нежелателни от гледна точка на вътрешната миграция в Европейския съюз нещата стоят доста тревожно. Понякога хората не искат да отидат на работа в друга държава, членка на Европейския съюз, тъй като няма гаранция, че техните деца ще получат нужното ниво на образование в другата държава членка. Ето защо по отношение на вътрешната миграция в Европа трябва да сме по-внимателни и да направим така, че всяко дете, всеки младеж да получи нужното образование. Децата са нашето бъдеще, те са най-ценният ресурс, с който разполагаме. Ние трябва да се борим за тях сега, а не утре. Трябва да споделяме същите концепции, същите разбиране, че всяко дете заслужава нужното образование и добро бъдеще. Благодаря ви. Сега от името на комисията, комисаря Ферхоген. Господин председател, госпожи и господа, приветствам този доклад по собствена инициатива. Мога да го кажа и от името на моя колега Ян Фидел. И благодаря много на Комисията за култура, Европейската комисия смята, че в повечето държави членки е, в момента се наблюдават затруднения в образователната система поради нарастването на броя на деца от е, семейства на мигранти. Необходимо е естествено преподавателите да повишават квалификацията си, необходимо е да гарантираме достъпът до обучение и образование на тези деца, които израстват в едно общество, което се определя във все по-голяма степен от конкуренцията, от съревнованието. Необходимо е съответната държава и съответното общество да проявява разбиране към проблемите на децата от мигрантски семейства. Децата на тези е, иммигранти е, изпитват по-големи трудности, отколкото други деца, тъй като обикновено е, семействата са с по-нисък е, стандарт. Децата не смогват е, в училище, те имат е, по-лоши оценки, те имат по-лоши постижения. В доклада с право се подчертава, че изучаването на езика на приемащата страна е изключително важно условие за е, истинското интегриране на децата. И включването им в е, системата за предучилищно възпитание е много важна предпоставка за по-нататъчното бързо развитие на децата преподавателите, които работят в паралелки с повече на брой мигрантски деца, би трябвало също да притежават съответната квалификация, за да се справят с много по-големите предизвикателства пред тях. Радвам се, че по отношение на тези изключително важни и актуални въпроси наблюдаваме до голяма степен консенсус между нас. А това вече е солидна гаранция, че ние ще подобрим условията на живот и най-вече възможностите за пълноценно интегриране на децата, на мигрантите в образователната система на държавите членки. Така трябва да насърчим тези деца, така трябва да подпомогнем най-вече децата, но и семействата, от които са те, че е, многоязичието, е, което носят в себе си тези деца, да стане предимство, да стане е, от полза за всички околни и за училищата, в които те учат. Необходими са, естествено, не само разбиране, не само съответната компетентност на преподавателите, но е необходим и е, един абсолютно съзнателно насърчаван обмен. Е, не само езиков, става дума най-вече за междукултурен обмен, защото ние е, от приемащите страни е, в Европейския съюз бихме могли да извлечем много голяма полза от общуването с мигрантите и техните деца. И това въжи и за нашите деца. Благодаря на господин комисаря. Благодаря. Благодаря. Дебата е приключен. Ще гласуваме утре. Сега кратко представяне на доклада Валеан, право на граждане на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки.